Добър ден, уважаеми колеги. Ако не възразявате спрямо дневния ред, нека да го приемем. Нямам съобщение. Днешното ни заседание е по-кратко. Що се отнася до езиковия режим, нямаме превод от и на харватски, датски, латвийски, литовски, малтийски и ирландски. Стигаме до първата точка. Днес Имаме гости от ВКБ ООН. Първата ни точка е размяна на мнение с госпожа Елан Хансен, която е старши политически съветник в рамките на ВКБ ООН и с господин Диан Балде, който е заместник директор по така наречената рамка за ответна реакция е, що се отнася до беженците. Колеги, вероятно си спомняте, че имахме една много полезна делегация, едно много полезно съобщение в Нью Йорк Сити на 19 септември 2016 година. Тогава говорихме за придвижванията на бежанци и мигранти. Вероятно си спомняте и срещата на върха в Нью Йорк. Той прие искания за по-добра ответна реакция спрямо тези предизвикателства. Прие се така наречената Нью-Йоркска декларация. Нашата делегация беше съставена от трима членове. Госпожа Викстрем, госпожа Шлайн, също беше от нашата комисия. Доклада на делегацията беше представен в рамките на един съвместен дебат през януари. Впоследствие нашите координатори решиха да поканят ВКБОН в комисията, за да поговорим за настоящата ситуация и за хода на преговорите относно така наречения глобален пакт за беженците, както и по отношение на цялостната рамка за ответна реакция на беженския проблем. Работим заедно с комисиите по външни работи и по развитие. Планираме да има и втора размяна на мнения. Тя ще се проведе през есента. Там ще участват и други заинтересовани страни. Надяваме се да можем да поканим и Филипо Гранди, върховния комисар за беженците. Вероятно знаете, колеги, че генералният секретар на ООН ще се обърне към пленарна зала идната седмица и ще говорим най-вече за проблема с беженците. Представих ви предисторията на днешната ни среща. Добре дошли на двамата ни гости. Първо ще чуем изказването на Елан Хансен, която е старши политически съветник в рамките на ВКБ. Тя ще говори за глобалното споразумение или пакт за бежанците ще ни представи положението. Имате между 10 и 15 минути. Заповядайте, госпожо Хансен. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, уважаеми госпожи и господа, в ВКБ ООН ние много се радваме, че проявявате толкова голям интерес и ангажираност по този въпрос. Нашето сътрудничество е изключително добро. За да ви представя предисторията, нека да се върнем малко назад, преди септември миналата година, когато се прие декларацията от Нью Йорк. Тогава имахме около 1 милион беженци пристигнали в Европа. Това се случи през 2015 година. Освен това, имахме невиждано разселване на лица в целия свят. В Европа и в останалия свят всички си казаха нещо трябва да се направи. Много части на света дават убежище на беженци. В тези части на света все още пристигат беженци. Колегата Балде ще говори по този въпрос малко по-късно. Декларацията от Нью Йорк определя ангажиментите на държавите членки от то не спрямо беженците и мигрантите. Освен това, определят се съвместни и конкретни ангажименти. От една страна, спрямо мигрантите, тази декларация дава началото на един процес, който би следвало да доведе до глобален пакт за миграцията и беженците. Този пакт трябва да стане факт през септември 2018 година. Процесът се ръководи от държавите членки. Постоянните представители на Швейцария и Мексико в Нью-Йорк са основни координатори по този въпрос. Ако погледнем приложение първо на Нью-Йоркската декларация, ще видим, каква трябва да е ответната реакция, мащабната ответна реакция. Там, освен това, се говори за това, че ВКБ не трябва да създаде цялостна рамка за ответна реакция по беженския проблем, когато, например, ставаме свидетели на големи беженски потоци в продължение на дълго време. Господин Балде ще говори за ответната реакция спрямо беженците. Тази ответна реакция, след като бъде тествана и приложена, би следвало да доведе до глобалния пакт за беженците. Той ще се основава на тази ответна реакция за беженците. ВКБ ООН ще включи в своя годишен доклад към генералния секретар този глобален пакт. Доклада ще приключи и ще се появи вероятно през юли или август 2018 година. Общото събрание през 2018 година ще разгледа глобалния пакт. То ще го разгледа в връзка с цялостната работа на ВКБОН. Очакваме това да стане през ноември 2018 година. Няколко думи за това какво предстои до тогава. Искам да кажа, че цялостната резолюция относно бежанците а, се координира от скандинавските страни. Швеция ще бъде основен координатор през 2018 година. Тази резолюция би трябвало да съдържа оперативен параграф, който пък оповестява приемането на глобалния пакт. Нека да каже какво ще представлява този глобален пакт сега. ВКБ ООН определя пътна карта за този глобален пакт. Мисля, че вие сте получили информация. Ако не сте, може да я получите на нашата веб страница, там където е информацията за декларацията от Нью Йорк. За нас този глобален пакт ще представлява рамката за ответна реакция по проблема на беженците, такава каквато тя е зададена в Нью-Йоркската декларация. Без е, да я променяме значително, ще има преамбилна част. Там ще потвърдим нашата ангажираност прямо режима за международна закрила. Ще очертаем рамката, ще зададем основите и ще имаме заключителни параграфи, които ще направят връзката с втората част от глобалния пакт. Тази втора част от глобалния пакт ще представлява програма за действие. Програмата за действие ще съдържа елементи, които придават оперативен характер на ангажиментите поети от 193 държави членки на ООН в Нью-Йоркската декларация. Знаете, че те са част от цялостната рамка за справяне с проблема с беженците. Значи, Глобалния пакт ще има от една страна рамката и от друга страна плана за действие или програмата за действие. Проведохме редица срещи, консултации, за да подготвим този план за действие. Тази година през юни и през второто полугодие ще има редица конференции и тематични дебати. Всички те ще следват рамката за ответна реакция на проблема с беженците. Господин Балде ще говори малко повече по този въпрос. И след всички тези конференции и семинари ще видим до каква степен рамката работи, ще направим оценка на рамката, ще видим дали тя е от полза, дали променя съществуващото положение. На 12 и 13 декември тази година ще има диалог в рамките на ВКБ ООН и в този диалог ще участват представители на НПО, на държавите членки, различни експерти. През февруари 2018 година ООН ще представи първия проект за глобалния пакт. След това той ще бъде даден на държавите членки на ООН за официални консултации. Ньоската декларация говори много конкретно за дискреционните правомощия на Върховния комисар, що се отнася до представянето на пакта пред Общото събрание – ние обаче смятаме да работим в тясна връзка с нашите партньори, било то държавни или неправителствени. Искаме да имаме текст, който да е подкрепен от всички, за да може да бъде прият от Общото събрание късно през 2018 година. Ето защо ще имаме първо неофициални консултации, след това ще се опитам да направя опитаме да направим някои изводи и след това ще преминем към официални консултации през първата половина на следващата година. Всичко това е написано в нашата пътна карта. Нека да кажа, че разбирам, че вие също много работите по глобалния пакт за безопасна миграция. Всъщност, двата процеса са отделни независими. И те ще останат такива. Но ние ще работим с много от нашите партньори, за да гарантираме, че двата пакта се допълват и че ангажиментите се въплащават и в двата процеса. Например, борбата с трафика, спасяването в морето, защитата на децата, защитата на хората със специални нужди. Всичко това трябва да се вземе предвид независимо дали говорим за бежанци или за мигранти. По-конкретно, във връзка с Европейския съюз, разгледах политиката, появила се през 2016 година, известна като живот и достоинство. И искам да кажа, че много се очудих е, на факта, че много от нашите политики в Европейския съюз и в ООН съвпадат и се допълват. Език много си прилича. Говори се за интеграцията, говори се за справяне с корените на миграционния и беженския проблем. Говори се за това, че хуманитарната помощ и помощта за развитие трябва да са насочени към една и съща цел – Говори се за изграждане на солидна доказателствена база, за да има ефективна реакция спрямо проблема, намиране на решение на ранен етап. Всъщност смятаме, че е, има голяма допълняемост между нашите инициативи. Затова първото послание, което бих искала да отправя, е свързано с тази допълняемост и последователност на политиките в Европейския съюз. Е, спрямо нашите политики. В тази връзка искаме да кажем, че Европа за нас е лидер, що се отнася до е, цялостната ответна реакция на проблема с бежанците. Искам да кажа, освен това, че Нью-Йоркската декларация дава насоки за всички държави как да реагират е, при масов приток, продължителен във времето приток на беженци. И тук се включват и европейските държави. Понякога хората смятат, че ролята на Европа основно е да финансира, да държи бежанците надалеч. Ние смятаме обаче, че ролята е и друга. Има добри условия за за приемане, за капацитет относно убежището, за интеграцията и всички могат да се получат от това, което е написано в насоките. И накрая, какви полуки и какво послание можем да извлечем от това, което разглеждаме като криза? Много се говори за беженска криза, за миграционна криза. В действителност, ние смятаме, че ако има солидни усилия, взаимни усилия, опити за сътрудничество, поемане на отговорността, то ние ще можем да управляваме ситуациите, независимо какви са те, но отново казвам, имаме нужда от силни партньорства. Когато говорим за Европа, имаме нужда от допълнителни средства и по хуманитарната помощ и по помощта за развитие. Имаме нужда от допълнителна помощ относно общата ответна реакция. Имаме нужда от лидерска роля, освен това. къде могат да положат повече усилия държавите членки. По отношение на презаселването и допълнителните законни пътища към Европа. Когато разговарях с а, моя началник преди известно време, разбрах, че той е разговарял в Гърция с една 80 годишна жена. А, тя по много труден начин беше е, събрана със своето семейство. Презаселването е нещо много важно за отделния човек, за отделния беженец. Освен това, то изпраща ясни послания. 86% от беженците са от южните държави. Те не са от северните държави или не са от най-далечния юг не са от Австралия, откъдето съм аз. Много е важно да споделим съответно отговорността, без да демонстрираме очевидно, че сме готови да поемем част от отговорността. Много ще е трудно да помогнем на онези държави, които приеха на своя територия най-голямата част от беженците. С това желание, с този призив. Приключвам господин председател. Благодаря ви за вниманието и давам думата на господин Балде. Thank you. Thank you. Um... Благодаря. Господин председател, дами и господа, искам да допълня казаното от госпожа Хансен, като се спра на три въпроса. Първо, да си припомним целите на всеобхватната рамка за реагиране по въпроса с беженците, докъде сме стигнали с изпълнението и тъй като това е, е призивът отправен към ВКБОН и на трето място какво предстои и какво трябва да направим. Определено смятам и това е първото, което искам да кажа, че Всеобхватната рамка е създадена, за да се облегчи натиска върху правителствата на страни, които приемат голям брой беженци, които понякога стигат до 10% от населението. Второ, целта е да се помогне на беженците да водят независим, достоен живот и да, на трето място, да се намерят а, трайни решения. На трето място да се види докъде можем да намерим решения, свързани с трети страни. До сега те решенията са намерени чрез презаселване, презаселване, но знаем, че това не е непременно единственият отговор, въпреки че то спомага да се намали чувството на безисходица за много хора. Но освен това имаме нужда от събиране на семейства, както и допълнителна подкрепа и помощ, чрез, например, трудова миграция. Четвъртата цел е свързана с създаване на условия в страните по происход – за да може беженците да взимат а, информирани решения, да се върнат а, в родните си страни. Търсим тройни решения чрез доброволно връщане. Това са основните цели на всеобхватната рамка. Прията в Нью Йорк. Второто измерение на моето изложение е е да кажа до къде сме стигнали. Е, на следващия ден след а, декларацията а, от Нью Йорк а, през а, септември, представители на държави членки, представени тук, поеха ангажименти. Към момента можем да кажем, че има страни, особено в Африка, които приеха да бъдат пилотни страни за тази всеобхватна рамка. Първата е Уганда с население от 35 милиона население са, получили, са приели 3 милиона беженци през последните няколко месеца. Това говори за щедростта на Уганда към своите съседи от Южен Судан, но не само от там, но Сомалия и други страни. Освен Уганда, която изпитва сложни проблеми, трябва да споменем и Танзания, която отвори вратите си за стотици хиляди беженци. Тази страна също прие да бъде страна фокус за всеобхватната рамка. Етиопско Джибути е страна, на която се заслужава да се спрем независимо от своята щедрост. В тази страна влизаха голям брой беженци, но там не се отваряше непременно пазара на труда. След ангажмента поет на 20 септември миналата година имаше промяна в политиката. Джибути, както и Етиопия, в съответствие с този ангажимент, подпомагат беженците да водят достоен живот. Това е само част от напредъка, на който сме свидетели в африканския континент, в допълнение към а, Сомалия. Знаем, че Европейския съюз и ВКБ помогнаха на 25 март на среща на върха в Нигер, където ставаше дума не само за доброволно репатриране, но и защита в страните, докато бъдат приети условия за връщане на беженците. Освен Африка, сме свидетели на интерес от, по отношение на Гватемала. Водят се разговори, за да се види дали има друго страни, които ще приемат да бъдат страни в фокус за всеобхватната рамка и да видим кои страни ще получат допълнителна подкрепа. Водят се разговори с страни в Азия и в Африка. Свидетели сме също така на това, че трябва да обърнем внимание не само на страните, които се опитват да проявят добра воля и желание да поемат ангажименти по всеобхватната рамка. Стигам до третата точка от изложението си пътя напред. Както каза колегата Хансен, за нас Европейският съюз трябва да продължи да подпомага страни които са поели ангажимент по съобхватната рамка, особено тези, които проявяват щедрост от много години насам и в които са приети най-големият брой беженци. Има обаче и други страни, които няма да вземат решение да станат страни фокуси. Друга част, която е много важна, да се направи така, че да не гледаме на всеобхватната рамка като на инструмент за разпределение на отговорност и съответно беженците да останат в определена част на света. Призивът, който беше направен за повече възможности за презаселване, за повече възможности за събиране на семейства, да получи нужната подкрепа. И Смятам също така всички ние, представители на правителства, представители на изпълнителната и законодателната власт, трябва да водим диалог с представители на гражданското общество, но и с самите бежанци, тъй като това е пътя към осигуряване на достоен живот за тези хора. Това е което исках да кажа и ви благодаря за вниманието. Благодаря, че за краткото изявление знам, че има колеги, които ще искат да се изкажат по-подробно за споразумението. В началото аз се опитах да представя графика на нашето участие в глобалното споразумение. Ще го повторя накрая, но нека да кажа, че ще има поредица от мерки, участие на диалога в ВКБОН и в сътрудничество с службата за външни дейности. Това ще стане през септември и ще се радвам, ако службата за външна дейност направи а, кратко изложение. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази възможност да представя ангажимента за Европейския съюз при подготовката на глобалният договор където с радост поехме водеща роля. Стана пределно ясно, че имаме цялостен, всеобхватен подход, ако искаме да дадем адекватен отговор на принудителното разселване. Това е не само хуманитарен проблем, но е свързан с развитието. Както беше споменато, Европейския съюз е в предните редици на подробен подход с нашето съобщение от 2016 година, където излагаме цялостен подход към принудителното разселване. Е, Европейския съюз засили своя ангажимент в отговор на принудителното разселване, особено в Близкия изток и Азия. Е, дейността допълва всеобхватната рамка и приветстваме този процес. За нас това е възможност да осигурим повече видимост на инициативите на Европейския съюз за защита. Смятаме, че съответната рамка е много добро средство и приветстваме централната роля на ВКБОН в подготовката на този договор. Европейския съюз се ангажира в процеса от самото начало и чрез нашите делегации. Службата за външна дейност е готова да играе координационна роля с съответните служби. Готови сме да работим и в предстоящите тематични разговори в Женева, където ще бъдат обхванати основните въпроси на всеобхватната рамка. И по този начин се надяваме да се разработи една по-цялостна рамка за принудително разселване в това число е на сътрудничеството. Що се отнася до пилотните мерки, Европейския съюз е сред първите донори, които проявиха конкретна подкрепа, както в Уганда. За да постигне рамката успех, разчитаме на подкрепа на другите донори в съответствие с ангажиментите, които сме поели. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега а, думата имат депутатите, които участваха в делегацията. Ели Шлайн. Благодаря, господин председател. Искам да приветствам нашите гости. С добре дошли. За нас е изключително важно да следим дискусията по глобалния договор и парламента трябва обязателно да бъде ангажиран в процеса и да го следи. Оцених вашия оптимизъм, но на нас ни е трудно да гледаме на Европейския съюз като на шампион в областта на презаселването, защото държавите членки дори не бяха в състояние да изпълнят ангажимента поет през 2005 2015 година за презасяване в Европейския съюз на, за 150 000 души. Ние изоставаме. Мисля, че става дума за 14 000 души, които са презаселени и половината от обещаното презаселване. И това, като се има предвид, че в Канада са презаселени 40 000 души, така че проблемът на Европейския съюз не е проблем на цифри, а на липса на политическа воля за реализация на общо решение, от което имаме нужда. Парламентът неколкократно настоява за разпределяне на отговорността според договорите и за безопасни и легални пътища за достъп до Европейския съюз, но като че ли комисията и съвета не се вслушват в това, на което настояваме. Имам един въпрос накрая. Как смятате, че променената политическа среда и новата администрация ще повлияят върху разговорите за глобалния договор. Имам преди това, което споменахте един ден след срещата на върха и ние бяхме там. Американската администрация организира дискусия за ангажиментите как вървят разискванията сега с новата администрация. Това ще повлияе ли върху диалога за конкретните ангажименти за презаселване? Онова, на което сме свидетели тук, е за съжаление тенденция и закономерност. Въпросът ми е как може Европейския съюз да спази ангажиментите поети в Нью Йорк, след като цялата ни политика и всички усилия на съвета и комисията са насочени към изнасяне навън отговорностите за границите. Споразумението, например, Европейски съюз Турция, споразумението с Либия и договорът с африканските страни. Ако е вярно това, което каза госпожа Хансен, че 86% от всички разселени лица са в глобалния юг и ако трябва да поемем отговорност на глобално ниво, според мен ние вървим тъкмо в противоположната посока um, Gerard please. Жерар Депре, ако обичате. Благодаря, господин председател. Аз ще говоря на френски. И слушах вашите изказвания с голям интерес. Първият въпрос, който искам да ви задам – сега имаме декларация с, с всеобхватен подход. На европейско ниво се стараем да приемем такъв подход и моят въпрос е по отношение на този всеобхватен подход и както вие и според вас, какво липсва в Европа? в, по смисъла на декларацията от Нью Йорк? Има ли области, в които нещата не се правят както трябва? Кои са областите, в които според вас ние трябва да положим повече усилия? По отношение на презаселването, да, има какво да се направи, но има ли, об... има ли други области? Други области, в които вие бихте очаквали повече от Европейския съюз. Вторият ми въпрос е следният. Вие говорите за страни, които ще бъдат пилотни проекти. Какво означава това на практика? Какво ще Какво, какво конкретно ще направят тези страни? Какво ще предприеме ООН? Опитвам се да разбера механизма по който се работи. И на последно място, вие казахте, че в програмата за действие има нужда от повече средства. Очаквате повече средства, каза госпожа Хансен. От нас ли ги очаквате? Е, смятате ли, че участието на Европа в областта на развитието, политиките, които се финансират в различните страни, участието в приема на бежанци са все още неудовлетворителни. Смятате ли, че тук е нашата отговорност? Благодаря. Ана Гомеш. I also welcome you um, and I fully share и аз искам да ви приветствам с добре дошли. Споделям това, което каза колегата Ели Шлайн за противоречията в Европейския съюз. И моят въпрос към вас е как да съчетаем възвишените цели, които обявихме в глобалния договор и това, което практикуваме. Е, вчера още хиляда души бяха спасени в Средиземно море от 45 000 души, които пристигнаха само тази година, след като изложих живота си на опасност, тъй като няма безопасни и законови начини, няма контролирани начини, за да се дойде в Европа, независимо дали си мигрант или беженец. Единствените, които контролират нещата, са трафикантите ако бъдат създадени безопасни и а, законови начини, така както Канада направи, а, няма ли това, това да реши проблемите? И по-нататък. вашето послание към европейците не трябва ли да е не само да се каже, че ние сме лидери, да разбирам, че имате нужда от средства, но процесът не си заслужава да се изпълнява, след като не се променя нищо за хората, които искате да подпомогнете, по-конкретно беженците. Може ли Европа наистина да осигури защита на бежанците, след като неморалното споразумение с Турция беше последвано от споразумение в Либия, където дори няма правителство, няма служители на ВКБОН, на Международната организация на миграция – Нямате дори правен статут в Либия. Очевидно намерението на Европейския съюз е да изнесе своята защита и да я прехвърли на институции като ВКБОН. Можете ли да направите това в страна като Либия? Или пък само се заблуждаваме и трябва да го кажем и накрая. Можем ли да осигурим защита на бежанците, ако продължаваме да не обръщаме внимание на много сериозните политически въпроси? Комисията го каза, става дума не само за хуманитарния аспект, а и за политическия подход, който е необходим и подхода за развитие. Можем ли да се преструваме, трябва да кажа, че бях шокирана от речта на генералния секретар на ОНЕ, господин Готереш, в Адиса Беба през януари, когато посети тази страна по въпроса за беженците. Да, знам, че Етиопия е страна, която оказва подкрепа на беженците от съседни страни, но това е страна, която е изтожик на много беженци заради репресивната си политика. Е, как може генералният секретар на ОНЕ да не каже една дума за това? Не се ли заблуждаваме след като продължаваме да не обръщаме внимание на правителства, които потискат а, свой, свой народ и произвеждат а, беженци? Е, това бяха моите въпроси. Благодаря, Ана. Сесил Кенги, ако обичате. Благодаря, Клод. И аз съм много щастлива от факта, че имам тази възможност да чуя как върви работата по изпълнение на декларацията от Нью Йорк. Но също така и за да видим по какъв път се върви, искам да напомня накратко и на нашите гости, преди да знам въпроси, точно преди една година, в парламента гласувахме с огромно мнозинство една резолюция, където влизат почти всички въпроси, които са включени в декларацията. Всичко е свързано с принципа за солидарността, реформа на Дъблин, хуманитарни коридори, хуманитарни спасяване на Шенген, легали канали за миграция, политика за интеграция. Следователно, ако кажа, че всичко е идеално, ще означава, че ще си затвори очите. Ние искаме да видим как точно се изпълняват нещата. Но за огромно мое очудване установявам, че една година по-късно се ни обсъждаме отново дали тези неща трябва да се прилагат или не. Изправени сме пред една реалност, която, на която бяхме свидетели на практика. През заселването, събиране на семейства, работа, условията в страните на завръщането. Но кога ще се сложи край на извънредните условия? Присъединявам се към колегите, които казаха, да, има политическа криза, криза на солидарност. Познаваме предложението, но има и много лицемерие по, по отношение на Либия, например, ако трябва да започнем да говорим за презаселване в Либия, си задавам въпроса как можем да приеме това, че ще се настаняват хора в лагерите. Второ за Джибути. Има много беженци от Йемен. В Джибути има много беженци от Йемен. Тези беженци, и тук искам да ви попитам дали вие смятате така, на много от тях не се дава възможността да се настанят в други страни, все едно, че Джибути е модел – за интеграция. Те нямат възможност дори да отидат в друга страни. Получават един документ а, за, а, ж, за пребиваване. Запознаете ли сте с тази ситуация и приемате ли я? По политическия въпрос, който повдигна Ана, е следния. Когато говорим за презаселване и повечето от тях са извън нашите граници, ние говорим и за сигурни трети страни. Без да взимаме предвид нарушаване на правата на човека, политическите проблеми, взима ли се предвид и всичко това в рамките на декларацията от Нью Йорк? Благодаря. Thank you, Cecile. And uh, Malin Bjork, please. Thank you very much and thank you. Благодаря. И благодаря на нашите гости. Колегите споменаха, че говориме по някои а, законодателни нормативни уредби по въпросите на миграцията. Аз съм докладчик по, за програмата за презаселване. И с помощта на колегите се опитваме да наистина да изработим един добър доклад. Но какви, как, каква, какви трябва да бъдат решението, дали да престанеме с изнасяне на проблема извън границите или... Така че тук в нашият, нашият парламент многократно се обсъжда двата варианта. Сега, разбира се, презаселването е един от а, инструментите и един от а, аспектите на проблема. Другият е събирането на семейството, но в крайна сметка целта е да има устойчиво решение. Так и нашата амбиция на нас, европейските депутати, е да имаме амбициозни програми, да приемеме по-амбициозни програми от тези, които съществуват в момента. Повече, повече хора, по-качествени мерки. И ако а не направиме необходимите усилия и постигнем необходимите резултати през разселването, просто ще, наистина ще, ще провалим. А, Върховният комисарят на ОНЕ играе огромна, много важна роля и всъщност и целта е да си помогнем да си сътрудничим все по повече, да постигнем по-добри резултати. Както казаха колегите. Трябва да престанеме да работим по споразумение с трети страни. Всъщност цял програмата ни трябва да бъде глобална, всеохватна и Очакваме и вашите съвети. Благодаря. Малин Барбара Спинели. Благодаря, господин председател. Аз имам няколко въпроса. Благодаря на представителите на всеобхватната рамка. Няколко думи за използваната терминология за глобалния договор, защото думите са важни и някои от тях, които се използват в пътната карта, са и не много ясно, а други са си направо ефемизми. Нещо, искам да знам какво точно разбирате под self-reliance на бежанците, устойчивостта им, т.е. да разчитат на себе си още нещо, което за мен е централният проблем за взаимоотношенията севера и юга. И в пътната карта се говори за подпомагане на страните, в които са приети бежанците, да се подобрят условията в трети страни и ефемизма Е, по-справедливо разпределение на отговорността, според мен, за да бъде по-ясна терминологията, трябва да се говори ангажимент срещу сериозният глобален дисбаланс между севера и юга. Цифрите, които давате е, за броя на беженците в юг са красноречиви. Друг въпрос е свързан с връщането и репатрирането. И тук не ми е много ясна терминологията. Говори се за репатриране, връщане, които да са доброволни и устойчиви. Знаете много добре, че споразуменията сключени между Европейския съюз и трети страни, като Афганистан, предвиждат принудително връщане. Следователно не раз... Принудително връщане, в това число и на непридружени малолетни лица, така че не ми е съвсем ясно. Можете да говорите за Европа като за шампион. Накрая за посланията. Харесва ми това, което казахте за връзка между бежанци, мигранти и това, че е трудно да бъдат разделени, но в различни европейски страни това разграничение се прави и се говори за това, че економическите мигранти са повече и следователно това предполага репатриране. Последно, годишните консултации, които обещавате с неправителствените организации, знаете, че неправителствените организации са подложени на много сериозни нападки нападки. нези, които извършват спасителни действия около Сицилия. Общественото мнение се притеснява от мнението в, е, в мнението в Европа за НПО като привличащ фактор. И тук Европа съвсем не е световен шампион. Благодаря. Благодаря, Барбара. Благодаря на колегите за интересните въпроси. И аз искам да задам един въпрос. Имахме едно предварително заседание от, относно глобалния пакт. Много от проблемите, както каза Маленбьорг са проблеми свързани с изпълнението в областта на презаселването. Не е въпрос на, на политика, въпрос на неизпълнение на взетите решения, на липса на солидарност. Така че моя въпрос е Следващата седмица ще дойде тук при нас генералният секретар И а, въпросът ми е да знае ли се достатъчно а, известен ли е този глобален пакт, хората знаят ли е за него. А, и, и, и какво би могъл да ни посъветва генералния секретар в областта на изпълнението на, на политиките на взетите решения? Да, имаше, може би, повече коментари, отколкото въпроси. Но ще се опитам да отговоря на някои от тях и след това господин Балдин ще отговори. Някои от въпросите всъщност бяха насочени към основното. Дали държавите членки трябва да поемат а, повече ангажименти и да свършат работа. Сега, по въпроса за презаселването, да, ние не можем да кажем, че Европа а, е шампион в тази област. Разбира се, още много може да се а, направи и за презаселването, и за събирането на семействата. Смятам, че държавите членки трябва да имат по-всеобхватни и по-разнообразни и по съдържание квоти за като разбира се основното основният принцип, на който да стъпват е закрилата на а, индивидите. в областта на презаселването, да, има още много какво да се желае а, също така улесняване събирането на семействата. Тук също някои по-конкретни специфични мерки трябва да бъдат взети. А, също, също така по едно по-добро сътрудничество между държавите членки за улесняване на събирането на семейства и развиване на допълнителни а, възможности. Имаше и въпрос а, относно промяната в а, политическият а, контекст а, и а, срещата на високо равнище, което, която бе пре, организиран от генералния секретар, на който, в която участва президента Обама. Бяха се поети а, конкретни ангажименти от а, Съединените щати. Знаете ли, Понякога ме питат как все още имате коража да продължавате да работите, но има и много положителни резултати. Ето 500 хиляди деца, мигранти имат достъп до образователната система в Турция. Сега, политическият контекст е сложен. Ние не сме политическа организация, но следиме изборите в различните държави с много интерес. И някои от а, а, а, събитията в а, различни страни а, будат а, нашата загриженост. Разбира се, от някои страни твърдат, че закрилата и подпомагането или приемането на бежанци и мигранти е заплаха за тяхната вътрешна сигурност, което сега генералният секретар ще присъства на вашата сесия в Страсбург и като бивш министър-председател на държава членка той ще предложи някои решения. Но основното, разбира се, е така наречената превентивна дипломация и смятам, че Европейският съюз може да играе много важна роля, в, водеща роля в нейното провеждане. чрез е, прилагане на конкретни мерки. Що се отнася до изпълнение на е, политиките? Считаме, че декларацията от Нью Йорк е от огромно значение, просто за, защото а, е, тук а, отново а, даваме възможност за разгръщане на една на много от правните инструменти и една много стройна правна рамка за изпълнението на програмите. Що се отнася до финансирането. Ето страна като Уганда дава възможност за достъп до трудовия пазар, до образование, но това е страна, където средствата не са достатъчни. Ние не се обръщаме конкретно към Европейския съюз и а, отделните държави членки, но при всички случаи а, държавите, които биха могли да подпомогнат, трябва да го направят. Да. да. Както бе подчертано и от предишния генерален секретар, но не, проблема не е в цифрите, а проблема е в липсата на солидарността и в едно по-добро управление на потоците. А нека не забравяме, че през голямата миграционна криза беше през 2015 година. Европейският съюз наброява 500 милиона граждани, но нека да сравниме положението с това в Ливан, където населението е 3 милиона, а броя на мигранти и беженци огромен. също така проблема с връщането на мигранти в страни, където техният живот е, може да бъде поставен на риск. Сега вие споменахте и някои проблеми, свързани с дефинициите, като self-reliance, автономността или а, resilience. Но може би господин Балди да отговори на тези въпроси. Благодаря ви за коментарите. Вие, както винаги, сте така много откровенни. Всички ваши коментари ще бъдат отчетени. Ние продъл... продължаваме да смятаме, че Европа ще продължи да упражнява политическото е, лидерство. Сега бих е, искал да отговоря на така на, на ясните и откровени въпроси. От това може да а, ги обединиме по следния, в следните отговори. Правим ли достатъчно? Не. Въпросът въпроса не е в намирането на решения на проблема с миграцията, по-скоро търсене на решения на а, причини. Тоест, да а, създадем необходимите условия хората да нямат нужда от международна закрила. Но, мисля, че а, има а, взети, взети мерки, като включително регистриране на а, мигрантите и беженците достъп до образование, увеличаване нивото на закрила в много от страните, като много от тези подобрения не са само въпрос на финансиране, но и на политическа воля. Имаше и въпроси свързани с това какво е необходимо да се направи на европейско равнищо. Мисля, че въпросът е законен. Бяха споменати две области, където може да има по-добро, по, по, които, области, в които могат да се е, извършат допълнителни дейности, допълнителни места места, допълнителна бройка на презаселените. Не искаме от Европа да, да направи това, което не може да направи, но бихме искали да има увеличаване бройката на през, а, презаселените. Да има политическа воля и и, економи, и економическа подкрепа, за да помогнем а, на хората. Когато знаем, че имаме тази подкрепа, имаме подкрепът от европейските страни, ние можем да спреме някои от тези хора да предприемат тези тъй рисковани пътувания. Имаше и много добри примери, които бяха споменати, като примера на Канада. Те могат да ни послужат за пример. Но да уточнят нещо, не мисля не, не, не, няма забрана за бежанците от Йемен да бъдат презаселени. Не просто въз, възможностите са твърде малко. А, правиме анализи на страни, на условията в страните по происход и страните, в, в които се заселват но в никакъв случай няма няма никаква забрана за презаселване на бежанците, освен ако има промяна в положението в страната и просто тези хора вече не могат да бъдат считани за бежанци. Споменахте и положителни те резултати и политики. Всяка година провеждаме дискусии с, с страните на презаселване. Колкото до self-reliance или автономността, а, тук целта е да се да, да помогнем на отделните индивиди. Някои от тях нямат нужда всъщност от помощ, а да им осигурим условия да бъдат автономни и да водат един а, достоен а, живот, като а, уп, упражняват а, своята професия. Тоест, поня, понятието автономност е да предложим на съответните е, бежанци едно от е, възможностите, с които разполагаме, или доброволно връщане, или интегриране при по-добри условия? Mm. подпомагането на хора, които имат нужда и. тежка, тежка, теж, тежка задача, трудно е, но а, и може би промяната в нормативната уредба и превръщането на някои от документите в обвързващи биха спомогнали. Благодаря. Както чухте от тази дис, дискусия, ние непрекъснато искаме да, да, да, да разполагаме с повече информация. Ние тук има много експерти, които познават а, а, проблемите, които следят а, развитието на нещата. А, координаторите с, а, предложиха една цяла програма за проследяване изпълнението на приятите в Нью-Йорк документи. Провеждаме и редовни срещи с Европейската служба за външна дейност, с участваме в най-различните мероприятия, включително и в диалога на Висшия комисарят. И ще обсъдим и с Европейската служба за външна дейност колко души могат да участват и в диалога. И разбира се, като колегите, колегите биват непрекъснато информирани за взетите решения на различните срещи и заседания. Благодаря ви. Сега приключваме с тази точка. Благодаря. Нашите гости си тръгват, а ние трябва да преминем към точка 4. Малко закъсняхме, но мисля, че си заслужаваше този разговор. Много хора се бяха записали за изказване стигаме до точка 4. Съвместни бъдещи действия по миграционни въпроси между Афганистан и Европейския съюз. На 2 октомври 2016 година ЕС сключи с Афганистан така наречения съвместен бъдещ път или съвместни бъдещи действия по миграционни въпроси. На 14 ноември 2016 година координаторите решиха да поискат от правната служба е, информация за участието на Европейския парламент в тези съвместни бъдещи действия. Правната служба предостави своето становище на 17 март 2017 година. На 11 април координаторите решиха да поискат от правната служба да представи своето становище пред комисията. И сега трябва да видим кой е тук при нас от правната служба. Писах ви като жената с сини дрехи, просто не разполагам с името ви. Ана Поспешилова Падовска се казвам. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Вие казахте, че вашата комисия поиска правно становище относно съвместните бъдещи действия по миграционни въпроси между ЕС и Афганистан. Въпросът, който беше зададен на правната служба, засяга три теми. На първо място, може ли този документ да се счита за международно споразумение, както се предвижда това в дял 5 от ДФЕС? На второ място, какви ще бъдат последиците от едно такова споразумение и може ли мерките и действията предприяти от европейските институции по силата на съвместните бъдещи действия да бъдат такива подобни на онези подобни на споразуменията за реадмисията и на трето място, ако тези съвместни бъдещи действия не могат да бъдат счетени за е, международно споразумение, какво да се прави от тук нататък. Вие казахте, че правната служба е дала своето становище на 17 марта. И така, тези съвместни бъдещи действия или СБД. Те бяха одобрени, както и вие казахте, на 2 октомври 2016 година одобрени от ЕС и е, Исламска република Афганистан. Те са под формата на декларация и там се казва, цитирам, двете страни е, подчертават е, своето желание да засилят сътрудничеството си по въпроса за спиране на незаконната миграция и връщането на незаконните мигранти. По въпроса дали СБД могат или не могат да бъдат счетени за международно споразумение, ние разгледахме този инструмент в светлината на съдебната практика на Европейския съд. Според съдебната практика, основният критерий, който определя дали едно споразумение е правно обвързващо или не, е намерението на страните. С други думи, обвързващия характер на едно споразумение зависи от намерението на страните да бъдат задължени да действат, както се предвижда по силата на международното право това намерение трябва да бъде установено възоснова на условията на споразумението и възоснова на обстоятелствата, в които то е сключено. В този документ има ясно заявяване, че той не създава и не поражда правни задължения или права по силата на международното право. Освен това, езика на документа доказва, че намерението на страните е да подпишат съвместна декларация, а не международно споразумение. Това се потвърждава от обстоятелствата по създаването на документа. СБД са подписани от дипломатически представители на ниско ниво от страна на Европейския съюз, делегацията в Афганистан и от страна на афганистанското правителство. Съответно, трябва да се подчертае, че за Европейския съюз избора е политически. Дали да се поеме ангажимент или да се е, сключи е, и да се поеме правно задължение. Същото въжи и за втората страна. С други думи, тази страна може да сключи задължително споразумение за сътрудничество с Европейския съюз или пък може да предпочете да е, сключи незадължително споразумение. В резултат ние правим заключението, че е, СБД са инструмент на мекото право. Те са част от така наречените неконвенционални правни актове. Такива актове се използват много в международните отношения и подобни е, съгласувани правни актове дават на страните възможност да заявят е, политическата си воля за действие, без да представляват те обаче правно обвързващ инструмент. Подобни инструменти на мекото право са признати от е, Европейския съд. Тук можем да споменем, например, решението на Общия съд относно споразумението ЕС Турция. По отношение на последиците от СБД, Европейския съюз и Афганистан не са задължени правно да следват условията за сътрудничество в този документ. Това е разлика спрямо споразуменията за реадмисия. Естествено, СБД могат да доведат до практически последици, които от своя страна да улеснят реадмисията на афганистански граждани, които незаконно пребивават в Европейския съюз. Тези последици могат да бъдат подобни на тези, които се пораждат от едно споразумение за реадмисия, но само в случай, че е и Афганистан зачитат принципите на сътрудничество, описани в СБД. Тъй като този документ обаче се основава само на политически ангажимент, няма кой знае каква сигурност в това отношение. Той не може да се сравнява с споразумение за реадмисия и не се знае дали това условие в крайна сметка ще бъде изпълнено. По отношение на средствата за правна защита, те не се засягат от съвместните бъдещи действия съответните лица имат право на правна защита спрямо решенията за връщане, които ги засягат по силата на член 13 от директивата за връщането или в съответствие с националното законодателство. СБД не променят тази практика. Освен това, едно решение за връщане е, когато става дума за връщане в Афганистан, би следвало да отчете отделните обстоятелства на всеки един човек и положението в третата страна на връщане. Тоест, дори да се приеме решение за връщане, но има основания да се вярва, че връщането на мигранти в определена трета страна, в този случай Афганистан, би нарушило принципа за забрана за връщане, подобно връщане трябва да се спре и не трябва да бъде изпълнено резултат трябва да се подчертае, че съвместните бъдещи действия, тъй като не са правно обръждани, не засягат правната рамка на Европейския съюз по отношение на имиграционната политика. Те не създават нови осложнения. По отношение на правомощията на парламента, текста на член 218 от договора не се прилага тук, тъй като СБД не представляват международно споразумение. Въпреки всичко, парламента има право да използва други свои правомощия и да вземе да предприеме по-скоро политически, а не юридически действия, ако те бъдат естествено съгласувани и ако парламента реши, че не одобрява политиката на комисията за сключване на инструменти за сътрудничество с трети страни в сферата на миграцията, които можем да бъдем могат да бъдат определени като е, споразумения от мекото право. Благодаря за вниманието. Председателя. Това е много важен пример за е, теми, с които се занимаваме. Наспомням се, че в миналото имаше яснота за проблема, сега вече нямаме кой знае каква яснота, мина време. Основните проблеми бяха свързани с правомощието на парламента, неговото участие. Вие говорихте по този въпрос едва в края. Аз даже съм забравил кои членове поискаха да има такова становище. Барбара, вие бяхте една от колегите, които го направиха. Така ли? Добре, Барбара, нека да ви дам думата и след това се сил. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря за становището на правната служба, която изяснява разлица въпроси в това отношение и правото на защита. Моят въпрос към правната служба е свързано с мотивите, поради които не се не е е избран мекият или незаконодателната мярка, а не класически, класически договор. Ние сме свикнали с обяснението, че става дума за парламентарен контрол и правомощията на парламента. Обаче една от причините, поради които не е избрано задължителното споразумение, е, че в, Афга... в правителството на Афганистан има значителни разногласия по това споразумение. Първо, натискът от страна на Европейския съюз е твърде силен че са предвидени масови връщания. В документа на службата за външна дейност, дейност се говори за връщане на 80 000 афганистанци, което противоречи на споразумението от Женева, където е предвидено индивидуално разглеждане на всички молби. И Министърът на външните работи е против принудителното връщане, което е предвидено в съвременните, в съвместните бъдещи действия. Те са предвидени и за непридружените малолетни лица. Всички тези аспекти, които са на границата с законността, са сред причините за това, че споразумения от този тип са предвидени в незадължителни, правно незадължителни инструменти, които не могат да бъдат контролирани не само от парламента, но и от третата страна. Много съм доволна от това, че в становище на правната служба се казва, че Европейския парламент има възможността да се противопостави. Под задаването на въпроси не е достатъчно. Ние вече сме задали официално въпроси. Става дума за анкетна комисия. От името на своята група аз призовавам за създаване на анкетна комисия за това споразумение в което са предвидени множество риско, рискови елементи във връзка с спазването на международното право, по-конкретно масовото връщане, което е нарушение на принципа на невръщането и принудителното връщане. Благодаря. Um, Благодаря, Сесил. Грация. Благодаря, Клод. Аз искам да кажа, че Вчера ние говорихме за споразумението с Турция, днес за Афганистан. Комисията избягва с това споразумение ролята на парламента. Комисията гледа на Афганистан като на сигурна страна. Ето страно, ето защо Трябва да се дадем въпроса това ще бъде ли основа за споразумение с трети страни от този тип, за които също се смята, че са сигурни. В момента броят на непридружените малолетни в Италия е голям. Те са в региона Фриули, Венеция, Джулия. Какво ще стане с тях? Споразумението предвижда връщането? По какъв начин ще улесни връщането им? Аз бих искала да получа а, отговор по всички тези въпроси, свързани с това споразумение. Госпожа Гомеш, благодаря на правната служба за становището. То потвърждава това, което подозирахме това споразумение не струва даже хартията, на която е написано. В смисъл такъв, че то не легализира онова, което няма как да се легализира. С други думи, принудителното връщане на лица в Афганистан. Очевидно, че Афганистан не може да бъде счетена за безопасна страна и не може да се казва, че в нея има зони за безопасност. Аз бях една от депутатите, които подписаха този въпрос с искане за устен отговор и мога само да подкрепя Барбара. Комисията и съвета трябва да отговорят. Трябва да отговорят за конкретните случаи на връщания, които вече са осъществени на афганистански граждани. Какви са последиците? след сключването на това меко споразумение, както се определя то. Знаеха ли гражданите, беше ли им казано, че държавите членки сключват споразумение, което ще им даде възможност за масови връщания на хора в Афганистан? Това споразумение не отговаря на международното право, не отговаря на задълженията на държавите членки и аз искам да разбера какво се случва с хората, които вече са върнати. Как може да им се помогне, как можете да бъдат обещетени по някакъв начин защитите, които са понесли, как да накараме държавите членки да отговарят за това, което са направили. Знам, че много от случаите на афганистанци, търсещи убежище в ЕСА, са случаи на хора, които малко или много са сътрудничили с европейските или международните войски в Афганистан, като преводачи. И е ужасно, че хората сега се подлагат на такова третиране, защото те са работили като преводачи за европейските военни сили и сега не им се дава никаква закрила и ги връщат в Афганистан, а Афганистан очевидно не е а, безопасна страна. Елишлайн. Е, бе. Благодаря. Започнахме с поразумението с Турция за да се нарича, за да нарече споразумение, то трябва да бъде представено на Европейски съюз. Какво стана? А, защ... Започнаха, престанаха да го наричат споразумение, наричат го изявление. Започнаха споразумения с Либия, и с други страни, които с които намерението е да се изнесе навън охраната на нашите граници и отговорността ни в противоречие с ангажиментите поети в Нью Йорк. По-добро разпределение на отговорността за приема и обежището, имайки предвид, че 86% от бежанците са в, се намират в най-бедната част на света. Ето защо ние жертваме взаимоотношенията си с трети страни. Жертваме и своите принципи, записани в Картата на основни права. Жертваме и смисъла на европейската политика за развитие. Основната и цел е да се изкорени беженце, да се изкорени бедността, а не контрола на границите. Ние Искаме работна група, която да оцени дали средства средствата за развитие няма да бъдат насочени към защита на граници. Много се радвам, че становището напомня за това, че парламентът може да използва и други инструменти, за да се чуе гласа му. По-конкретно контрола върху бюджета. Само, че ни липсата на прозрачност по новите инструменти, като доверителните фондове за Африка. Искам да ви обърна внимание върху това, че трябва да видим как ще се използват тези средства и за какви проекти. Искаме те да се използват за развитие, а не за изграждане на нови стени, които само ще увеличат бедността. Благодаря ти, Ели. Искам да благодаря на правната служба за представянето на становището. То подчертава това, което знахме така или иначе. Барбара много добре го описа. Елиш Лайн пък а, изтъкна альтернативните пътища. Както каза Барбара, нашите правомощия просто са били отнети. Това е най-важното. Искам да се извиня за това, че в началото не ви припомнях, че координаторите повдигнаха този толкова важен въпрос за правомощията на парламента. Нашата група често призовава за стратегия за убежището. Действителна стратегия. И координаторите призовават за такава стратегия. Вижте какво се случва. Имаме нужда от път напред. Елиш Лайн описа един възможен път напред. В началото трябва да кажем на всички, че нашите правомощия са били отнети. В бъдеще, когато нещо такова се случва, ние ще насочим общественото внимание към него. Надявам се, че нашата стратегия за бъдещи действия ще бъде определена в сътрудничество с всички колеги, които работят по ключовите досиета. Не искаме просто да изпускаме от въдицата съвета или пък комисията. И тук не става дума за политика, става дума за правомощия. Вие споменахте хартата, споменахте базовите документи, които ни служат за основа. Когато се обръщам към координаторите, аз ще ги помоля за стратегия. По отношение на тези инструменти на мекото право, които ни лишават от нашите правомощия. Точно за това се и приемат такива инструменти. Благодаря на всички. Не знам дали някой иска да каже нещо от комисията. Мисля, че е добре да разгледаме този въпрос на следващото заседание на координаторите да чуем каква ще бъде оценката на колегите. Не ми се иска да работим твърде много сега точно по този въпрос. Ще говоря с нашите колеги координатори по темата за убежището. Не ми се иска постоянно да се връщаме към всички тези проблеми. Трябва да имаме стратегия, ако подобен проблем възникне. Благодаря на всички, благодаря на правната служба, госпожо Падовска, благодаря ви. Точка 5 имаме работен документ на комисията. Става дума за оценката на законодателната пригодност. Как сме от към време? Мина 4,5 все още има хора в залата. Благодаря за това, че сте тук. Комисията публикува неотдавна своите резултати относно оценката на правната рамка на Европейския съюз, насочена срещу улесняването на незаконно влизане, транзит или пребиваване на чужди граждани. Този пакет срещу онези, които улесняват подобно влизане, беше прият за да се справим с контрабандата на мигрантите и освен това искахме да ограничим незаконната миграция, като засилим възможността за санкции за лица, които улесняват незаконното влизане, транзит или пребиваване на незаконни мигранти. Сега оценката ще ни представи заключенията от заключенията от това начинание, свързването на, на пакета с неговите цели. Ще дам думата на господин Тодораче от е, комисията. Извинявам се, че закъсняхме. Моля да ни представите резултатите от вашата оценка. Благодаря. Както споменахте обхвата на оценката, от наша гледна точка е свързан с това, че двата инструмента от пакетата да са все още пригодни за своята цел. В отговор на този въпрос е, ние очертахме редица от е, критерии, които да се използват в оценката, за да измерим ефективността, ефективността, съгласуваността и добавената стойност. Няколко думи за методологията, тъй като е много важно да се види как сме достигнали до заключенията Оценката беше извършена през 2015 и 2016 година. Тя беше придружена от анализ и преглед на съществуващите изследвания на европейско и международно ниво, също така и на съществуващи документи на Комисията на съвета на Европа и други. Също така проведахме две външни проучвания, за да анализираме правните аспекти на транспонирането, съгласуваността на правните дефиниции в директивата и други важни аспекти на изпълнението. Също така проведахме открити консултации с а, държави членки, правителствени, неправителствени организации и също така а, обществени консултации, на които участваха много хора. Външните консултации анализираха правното съответствие на изпълнението а, и транспонирането и двете проучвания са публични. Комисията ги е публикувала на вебсайта си и по този начин се осигурява достъп до заключенията и емпиричните данни, на които са основани. Няколко думи за това как стигнахме до решението. Качествените данни, които бяха използвани за данните, са взети от Евростат, Фронтекс, но и от съществуващите изследвания Изпратихме въпросници на всички държави членки, разговаряхме с агенции, агенцията по основни права Европол, допитахме се до НПО, а, също така проведахме разговор с представители на бизнеса, с международни организации, външни експерти и също така анализирахме четири казуса в които участваха Италия, Европол и бизнес средите. Организирахме и различни форуми, експертни семинари, срещи с експерти. Целта е да се... Целта е беше да, да основем заключението си на максимално здрава база. Споменах обществените консултации. Тази тема е в центъра на общественото внимание през последните години и затова искахме да дадем възможност на гражданите да изразят своето мнение. Сега по борбата срещу трафика с хора документът беше на, въпросът беше на уебсайта, получихме над 4000 отговора на проучването и 95% от отговорлите бяха физически лица, което говори за огромния интерес от страна на гражданите към тази тема. Какви бяха основните констатации? Първо, от което трябва да извлечем пуки, което и правим, е недостатъчните данни. В хода на проучването, в хода на консултациите и срещите стана ясно, че има празнота, в данните, които идват както от държавите членки, от техните власти. И този проблем трябва да се реши, за да могат решенията да се основават на здрава емпирична основа. Второ, и предвидени са много санкции в държавите членки, в начина по който са е, транспонирани директивите. Това не пречи на сътрудничеството, так му конкретно, обратното оценката установи, че ефективността на пакета е или неутрална, или благоприятна. Възпиращите факти, които са част от целта на пакета, се възприемат отрицателно, що се отнася до дефиницията на нарушението. И аз ще се спра малко на този въпрос, тъй като той привлече вниманието на вашата комисия през последните месеци. Дефиницията беше критикувана за липсата на яснота в разграничението между хуманитарна помощ и криминално подпомагане ни, през последните месеци този въпрос е особено актуален във връзка с нападките срещу НПО, извършващи спасителна дейност в Средиземноморския регион. Сега по отношение на хуманитарната помощ, директивата предлага възможност за криминализация на подпомагането на законно влизане е, и за хуманитарни причини. Всъщност, седем държави членки предвиждат конкретни разпоредби за освобождаване от своето законодателство. Сред тези седем държави членки са всичките страни, в които първо влизат мигрантите Италия, Малта, Испания и още няколко. Заедно с това трябва да се има предвид, че подпомагането на изпадналите в беда в морето е международно задължение. Това не е свързано с изпълнението на директивата. Е, държавите е, членки са и международни и неправителствените организации, които извършват спасителна дейност, изпълняват международни задължения по критерия ефективност. Поради липсата на ясни е, данни не можахме да формулираме заключение. Има обаче едно нещо, което е ясно. Е, раз цената на трафика на хора е много висока, тя предполага действие на ниво Европейски съюз. Също така от гледна точка на европейския на европейската добавена стойност. Е, респондентите отговориха положително. Смята се, че е много полезно да се осигури рамка за сътрудничество на ниво Европейски съюз и мерките на европейско ниво трябва да имат добавена стойност, що се отнася до взаимодействието и съвместимостта не се смята, че има несъвместимост между обхвата на директивата и други инструменти, като протокола, протокола на ООН към страна, по който Европейския съюз. Заключението на оценката. Заключение, което сме формулирани ние и комисария Аврамополс спомена това в, през март, прав, разглеждане не би осигурило повече добавена стойност. Има план за действие за борба с трафика на хора. Бихме искали да поставим акцент именно върху този акцент няколко думи за следващите стъпки, за това как ги разбираме в момента. Споменах вече недостатъчните данни. Започнахме пилотен проект с Евроста за събиране на данни, започнахме да получаваме данните. В резултат на пилотния проект за нас тази стъпка е много важна, тъй като тя ни дава възможност да вземем по-добри информирани решения. Работим с агенциите на ООН с цел подобряване на качеството на данните. Втората категория са свързани с криминализацията на хуманитарната дейност. Нашето заключение е, че не бива да презглеждаме тази директива. Смятаме, че трябва да се направи анализ на изпълнението на, от страна на държавите членки. Възнамеряваме да работим в тясно взаимодействие с държавите, членки с Евроюз, с Организацията на гражданското общество, за да сме сигурни, че съществуващото правно основание се спазва и да няма злоупотреби. не на последно място споменах плана за действие за трафик. Той е до 2020 година и ние ще следим внимателно изпълнението му. Um, исках да ви попитам за нещо, което за, за нас е от голямо значение става дума за криминализирането или считане за като криминална дейността на някои неправителствени организации, които извършват хуманитенна дейност. И Яна и Сесил, не искате ли нещо да добавите? Искам да ви попитам следното. Дали в тази оценка е отчетено дали факта, че липсват контролирани и а, пътища и начини за Имиграция води до увеличаване на трафика. Е, Искам да ви обясня е, ситуацията в Италия. То е абсурдно. Преди няколко дни проведахме среща при затворени врата с прокурора по време на нашето посещение в Катания. И там ни беше обяснено какво точно се случва с НПО. Казва се, че НПО, които спасяват хора, които близко до бреговете, всъщност увеличават броя на мигрантите. Факта, че има увеличение на мигрантите през последните седмици, в рамките на няколко дни се увеличи 7000 на ден. Сега за една седмица са над 7000. Има увеличение. И всичко това е свързано с факта, че според някакви наблюдения НПО стигат почти до либийските брегове. И разговорите, които трябваше да се проведат при затворени врати, всъщност излязаха по вестниците. Бяхме изненадани от това, че а, общественото мнение, а, журналисти започнаха да водят дебат за това, че НПО помагат на трафикантите. Ние трябва да се дадем въпрос какви са правилата, които трябва да спазват тези НПО, като се има предвид задължението за спасяване. Не могат да се пренебрегнат хората, които са там. Какви са правилата, на които трябва да отговарят НПО, за да могат те да работят в условията на прозрачност, но не без да пренебрегват задълженията си? Прокура... Прокуратурата трябва да ни представи целта на разследването. Ние попитахме какви са данните. Ни казаха, не, има подозрение. Въпросът е друг. Държавите членки не изпълнява задълженията си за солидарност. Не можем да сочим с пръст у нези, които запълват празнината и да очакваме тези правила. Ако действително искаме да спасяваме а, хората, трябва най-напред да сме наясно с това, че НПО помагат на трафикантите. Трябва да сме наясно с правилата. Да, има криза в момента. Криза на мобилност. Хората се движат. На какви правила трябва да отговорят НПО? Ние всъщност живеем в среда, в която виновните запълват политически и правен вакуум и необходимо е ние да запълним този вакуум. А, само набързо. Просто да продължа казаното от Сесил. Искам да ви попитам. Някои, нали, казват, че не НПО трябва да се криминализират, защото помагат на, на хората. Но трябва, трябва ли да криминализираме и нашите е, операции, операциите на Европейския съюз с спасение по море, защото става дума за абсолютно същия вид е, дейност. Ако това е перверзната логика на начина на мислене, е, просто е ужасяващо, ужасно, както правилно каза Сисил. както каза госпожа Кянга, криминализирането на неправителствените организации на техните дейности води до допълнителни проблеми и до какво смята да направи комисията, как, какво мисли по въпроса и как... Ана? Можете ли да, да, да, да отговорите? Извинявайте. Може ли да отговорите на въпросите, които ви бяха зададени от госпожа Гомеш Сикинг? Благодаря. вие всъщност частично отговорихте на въпросите. Положението такова, каквото е в момента и а, това, което наблюдаваме в Италия, няма нищо общо с, с, с, с правната дефиниция, е, залегнала в е, директивата. И преразглеждането на директивата смятаме, че правилата за намеса, за спасение по море са абсолютно а, ясни. Те не проистичат от директивата, от международното право и задълженията по силата на международното право и съответните НПО трябва да продължат да извършват тези дейности в Средиземно море. Правилата са абсолютно ясни и на, и на практика няма проблеми с непознаването на правилата. Сътрудничество с между различните органи, извършващи спасения по море, е от огромно значение, независимо дали става дума за а, търговски кораби, НПО с а, своите ресурси, но всички трябва да си сътрудничат и ние направихме всичко възможно за осигуряване на условия на за подобно сътрудничество, особено през последните две години. Също времено обаче трябва да се каже, че нищо залегнало в директивата или в националните законодателства, не пречи да се предприемат специфични мерки от държавите членки. В крайна сметка тук раз, раз, разследванията са от въпрос на национални правомощия и отделните случаи, които в момента така стават обект на, на, на, на по-голямо внимание, трябва да бъдат разглеждани на национално равнище. Благодаря. Благодаря на Сесила и на Ана. Колеги, с, с това изчерпваме дневния ред. Имате ли нещо по точка разни? Следващото ни заседание ще се проведе на 11 май. С това приключваме заседанието.